Buenos días a todos. Se reanuda la sesión de esta comisión. Dando la bienvenida a la señora Lisbeth Berhansen, que es la... ministra да поздравя госпожа Беренсен, норвежкия министър по римедо Благодаря ви, че сте тук su delegación. Uno de ustedes recordarán que... Добре дошли на вас и на всички членове на вашата делегация. През юни 2010 за последен път бяхте наш гост. За нас е удоволствие да се срещнем отново защото в момента се осъществява реформа на общата политика в областта на рибарството и за това диалога с вас е важен. Искам веднага да ви дам думата. След това ще дам думата и на представителите на политическите групи. Госпожо министър, имате думата. Glede да meg å være tilbake Europaparlamentets fiskerikomité. Радвам се, че отново съм сред вас в Комисията по рибно стопанство на Европейския парламент. Радвам се, че има възможност да обменим мнения с вас предвид и на сложността на процеса, през който преминавате сега на реформа на общата политика в областта на рибарството. Като министър Отговаряща по тези въпроси в Норвегия. За мен е важно да работя с всички крайбрежни общности. Рибарството е важно както за тези общности, така и за потребителите. Проблематиката е особено важна, а Норвегия е един от основните износители, изнес, извинете, вносител на храна от Европейския съюз. Норвегия също изнася огромни количества риба за Европейския съюз ежедневно. Тоест ние имаме много тесни връзки с Европейския съюз. Внасяме също риба и от Европейския съюз. за това е необходимо да имаме добро сътрудничество, необходимо е да имаме предсказуеми, и ясни правила. Трябва да гарантираме добро регламентираме, не освен това, да се отчита мнението на всички заинтересовани при изготвянето на тези регламенти. В бъдеще ще трябва да работим дори още в по-тясно сътрудничество. Имаме ли достатъчно добри условия за конкуренция? Имаме огромни търговски потоци и, по мое мнение, Европейския съюз и Норвегия трябва в бъдеще да гарантират, че ще се използват ефикасно наличните ресурси. Трябва да поддържаме тесни отношения в Скакегак, както и в различните економически зони. През годините ние работихме за увеличаване на запасите от Скумрия, сега Исландия и Феройските острови имат а, а, високи квоти за скумрия, което е, е несправедливо, защото те едностранно а, си присъждат тези високи квоти, възлизащи на 45% от наличните запаси. Необходимо е да имаме реалистични споразумения с участието на всички крайбрежни държави и реална воля Исландия и Феройските острови да работят с нас за постигането на компромисно решение. Това е изключително важно. И така стигам до основната дейност на вашата комисия в момента, а именно реформата на опор. Според нас е абсолютно наложително да се даде верен отговор. И тази реформа сега ни дава добра възможност да споделим опита на Норвегия. Разбира се, няма решение, което да въжи в еднаква сила за, за всички в политиката по рибарство. Необходимо е да имаме също и добра флотилия, добри научни познания, за да могат да бъдат съхранявани запасите, да се запазват работните места в този сектор, които са важни за крайбрежните общности. От 90-те години Норвегия премахна публичната подкрепа за сектора на рибарството, защото тези субсидии допринасяха за свръхкапацитет, който водеше до изчерпване на запасите. Сега риболовната флотилия на Норвегия не се ползва от никакви публични субсидии. Политиката за намаляване на свръхкапацитета беше спорна. Този процес беше сложен, но в Норвегия ни решихме да въведем една система, която се базира на същите принципи, които се съдържат в предложението на комисията за прехвърляемите концесии за риболов. Наложихме и сериозни ограничения в географско отношение, както и между различните групи кораби. Това беше необходимо, за да гарантираме, че ще има известен политически контрол върху тази система. Доста често се обединяваха концесии. Свръх капацитета беше естествено намален, без да се налага изкуствено извеждане от експлоатация на кораби. И така, днес разрешихме и още един проблем през 90-те години на миналия век. Ние намалихме сериозно броя на корабите. Броя на рибарите също намаля, но улавената риба не намаля Имаме и големи и малки кораби по а, цялото протежение на крайбрежието. Въпросът с свръхкапацитета беше тясно свързан с рентабилността, а тя от своя страна зависеше от ситуацията а, с ресурсите. В интерес на а, сектора на рибарството е да се поддържа нужните запаси. добрите риболовни запаси са изключително важни, за да се гарантира устойчивостта на целия сектор в бъдеще. изхвърлянето на улов не може да бъде приемливо за устойчивия риболов. Ние се борим срещу това явление отдавна и има забрана, която е наложена върху изхвърлянията, но не е достатъчно да се наложи а, по юридически път такава забрана. Трябва да се предприемат конкретни мерки, за да не се а, допусне изхвърляне на уловената риба, тя да остане на борда на кораба. Забраната доведе до поредица от други правни мерки, които, тъй като не е приемливо да се изхвърля храна. Искам да ви приведа няколко примера. Забраната върху изхвърлянето на улов позволи да се използват технически решения, да се подобри селективността в сектора на рибарството. Ние разполагаме с системи за затваряне на стопанства. Освен това, се предприемат всички мерки, за да не се улавят дребни екземпляри. Квотите също допринасят за улва на нужните видове риба, пеше, по този начин наложена промяна в практиката на място. Дали е добра идея да имаме забрана върху изхвърлянето на лов? Според мен това е положително. Имаме сега една добра функционираща система, която няма сериозен проблем с е, изхвърлянето на улов. Също много важно е да имаме диалог, сътрудничество с е, е, всички партньори. В Скадегарк ние работим тясно с колегите от Дания и Швеция. Имаме наложена забрана там върху изхвърлянето въпроса за изхвърленията на риба показва ясно, че е необходимо да се поеме отговорност за опазване на околната среда. Не може да се, да се разхищават екосистемите чрез практиката на изхвърляне на улов. Необходимо е да имаме устойчив риболов в всички случаи. Срещата в Рио, Рио плюс 20 е, е добра възможност. Правото на препитание трябва да бъде в центъра на вниманието. Една здрава екосистема води и до висока рентабилност. Ние в Норвегия Имаме опит с реформа в сектора на рибарството. Това изисква политическо лидерство, вземането на трудни решения. Ние трябваше да спрем риболова на херинга през 70-те години. Ние примахнахме субсидиите, забранихме изхвърлянията. Това беше труден, но а, необходим политически избор и днес ние се радваме на решенията, които бяха взети тогава. Опитах се да представя някои от основните предизвикателства, поред които бяхме изправени в сектора на рибарството в Норвегия, но това не е единственият път за разрешаване на проблемите. Надявам се да мога да споделя някои полезни за вашата работа идеи. Надявам се, че в Норвегия можем да ви помогнем при реформата на общата политика в областта на ребарството. Опори много важна за крайбрежните общности, за потребителите, за сектора на рибарството. Важна е за Норвегия. Затова желая успех на вашата реформа. Председателят. Благодаря ви много, госпожо министър. Преди сега да дам думата на пожелалите да се изкажат депутати, искам да приветствам министъра по селското стопанство от Мехтелберг, Германия. Добре дошли! И така, преминаваме към въпроси и отговори с участието на депутатите. Госпожа Фрага има думата. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря ви, господин, госпожо министър. Аз искам да се спра на един по-различен въпрос. Хареса ми начина по който представихте успеха в прилагането на прехвърляемите концесии за риболов и как това е допринесло за намаляване на капацитета както и въвеждането на флотили, които не се ползват от субсидии. Аз искам да говоря за защитени зони. Знаете, госпожо министър, че Европейския съюз има трудности с прилагането договора от Париж от 1920 година. Знаете, че този договор признава суверенитета на Норвегия в тези зони, но в замяна на това Норвегия трябваше да осигури равни права на достъп, включително на достъп до минерали, но страните по този договор. Знае, че Норвегия има трудности с прилагането на този договор, що се отнася до отношенията с Европейския съюз. Особено, що се отнася La zona económica exclusiva de Noruega. На определен вид риба, който имам предвид камбала, в същите води извършват риболов а, а, Русия и други страни. Договорът обаче трябва да се прилага еднакво към всички договарящи се страни. И се питам, госпожо министър, дали има някакъв проблем за разрешаване на проблема, тъй като а, това е дискриминация срещу а, риболовната флотилия на Европейския съюз, които, която ползва а, тези зони и нарушава договорът от Париж. Възможно ли е да се разреши този проблем? По същество това е политически въпрос, но има отражение върху рибарите, които могат да ползват само прилова, докато а, другите а, а, държави, включително Русия, имат квоти за риболов на този вид. Камбала. Има възражения от страна на нашите рибари, те се чувстват изолирани. Ние сме разговаряли с представители на Европейската комисия, но искаме да го поставяме пред вас. Това е въпрос, който по същество е въпрос на дискриминация и наше задължение е да поставим този въпрос пред вас днес. Благодаря. Господин Дейвис има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа министър. Ние можем да се получим голяма степен от Норвегия, която има полезен за нас опит. Вие говорихте за прехвърляемите концесии, както и за изхвърленията. Комисията предлага да се въведат прехвърляеми концесии Обединеното кралство, Дания и други също имат опит в това отношение, както и, и вашия опит е полезен. Вие споменахте, че значително е, е намалял броят на корабите от 70 на 6 хиляди. Подобни намаления са направени и в Европа, но е трудно да се каже точно какъв е резултата. И така, какво а, стана с рибарите? Дали а, всички са получили нужната, нужните средства или са останали безработни? И какво е а, ставало преди с а, запасите, след като сте имали а, 17 000 кораба, които извършват а, такъв риболов? Освен това, вие подчертахте, Както е казано и преди от Норвегия, че въвеждането на забраната върху изхвърляния доведе до динамичен процес, до използването на по-селективни съоръжения и до намаляване на прилова. Това е насърчително. Когато говорим за забраната в Норвегия, за за забраната в Норвегия върху изхвърлянето, казва, че това не е цялостна забрана. Защо не е цялостна? Защо... Защото вашите рибари изхвърлят през нощта или пък не а, извършвате пълен контрол. Винаги съм се питал, опитал защо се твърди, че забраната върху изхвърлянията в Норвегия не е пълна, не е 100%. Благодаря, госпожа Родост. Има думата. Благодаря много, господин председател. Благодаря ви, госпожо министър. Признателна съм ви за направеното изложение. През последните месеци ние имахме контакти с норвежкото правителство, за да можем да разберем каква е вашата позиция по основния регламент, така че се познаваме в известен степен. Искам да ви поставя няколко въпроса, за да навлезем в дълбочина. Вие казахте, че риболовният флот в Норвегия е жизнеспособен сега. Някои от държавите обаче не осъзнават факта, че имат свръхкапацитет. Искам да ви запитам, как сте установили, че имате свръхкапацитет. Би било много трудно, по мое мнение, да се разбере от държавите дали имат проблем с свръхкапацитета, защото всички ще кажат не, не, опитайте някъде другаде, не при нас. Крис Дейвис вече постави такъв въпрос. Ние знаем, че имаме свръхкапацитет, знаем, че трябва да намалим този свръхкапацитет, знаем, че това ще засегне пряко някои рибари, те ще загубят своето препитание и се нуждаят от нужната подкрепа. Как вие направихте това? Дали пригори, осигурихте обучение, дали им осигурихте пари, по какъв начин решихте този проблем? Вие казахте, че сте наложили географски ограничения. Това означава ли, че сте заделили зони, в които не може да се извършва риболов? Вие казахте, че имате сега по-малко риболовни кораби, но няма намаляване на улова. какво сте а, приложили, което да а, наподобява максимално е уловим, допустим улов, максимално максималния е устойчив улов. Има ли зони, които да са като тези в Натура 2000, които са забранени за риболов? Вие казахте, че а, има забрана върху изхвърлените, но знаем, че в някои зони не могат да се избегнат приловите, например, на раци в Германия, така че не може и цяло да се изключи риска от този нежелан улов. Как сте решили този проблем? Вие казахте не, че не осигурявате субсидии, но че осигурявате технически мерки при нужда. Как го правите? Как работите с научната общност? Осигурявате ли финансова помощ? Как решавате тези проблеми? Ние ще се нуждаем от много научни данни, за да сме на ниво в тази област. Това са въпросите, които исках да ви, които исках да ви поставя и ще съм ви признателна за отговорите. Благодаря, господин Кун. Има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо министър. Аз съм роден на 500 метра от Балтийско море. Зная, че за рибарите е много важно да се говори с съседите, по тези въпроси. Радвам се, че сте сред нас в комисията тази сутрин. Норвегия е голяма а, страна с а, голям риболовен и сектор, както и развити аквакултури. Въпросът ми се отнася до изхвърленията на улов. Разбира се, не всичко може да се реши само с а, контрол, с наблюдение. Не може да имате толкова много инспектори. Вие ще има, може би, нарушение на натура 2000, ще има улавяне на морски птици в рибарските мрежи. Тоест, вие трябва да ангажирате рибарите, за да постигнете нужния резултат. Ако поставите квота и рибарите надхвърлят, защото всичко се разтоварва на сушата, не се допуска а, изхвърляне. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Dänemark im Westen. Има огромни количества а, видове риба, които се ловят в, в Германия и въпросът ми опира до надзора върху рибарската дейност. Сътрудничим ли се така, че да имаме пълно доверие едни на други, когато се извършва мониторинг, контрол, контролиращите органи в Норвегия да извършват контрол в европейски води и обратно европейски инспектори да извършват контрол върху рибаните в Норвегия, за да се подобри прозрачността. Ние имаме половината от улова на херинга. Как може да се подобри доверието и контрола? Thank you, uh, Mr. President, and, uh... Госпожа Доц, благодаря. Искам и аз да приветствам вас, госпожо министър, комисията ни. Много се радвам, че дойдохте, за да можем да работим наистина съвместно. Ние работим съвместно с, с е, вашия ресор. Сега имам няколко въпроса. Неща, които според мен са много важни за рибарите, които аз представлявам. Във вашата реч, извинете, че аз е, не можах да присъствам на цялата ви реч, но разполагам с писмения вариант. Вие говорите за спора за Скумрия с Исландия и Фариойските острови. Това много тревожи рибарите, които аз е, представлявам в Шотландия и в други части на Обединеното кралство и непрекъснато тази тема излиза в нашите дискусии в комисията. Рибарските общности задават въпроса защо Европейският съюз не налага конкретни санкции срещу тези две държави и кога ще бъдем в състояние да видим по-активни действия, които да бъдат предприяти към Исландия и Фарерските острови. Наистина знае вашето становище е по отношение на санкциите. Толкова много сме ставали свидетели на преговори, на дискусии, но а, рибарите, които аз представлявам, а, все още изискват от нас действия. По отношение на казаното от вас, свързано с треската и Северно море както и въпроса свързан с треска в открити води. Струва ми се, че отново тук става въпрос за забраната за изхвърляне. В иранско море рибарите, които аз представлявам, разполагат с малки крайбрежни съдове и те уват различни видове риба. Не непременно търсят един единствен вид, който да ловуват. Как виждате именно въпроса свързан с забраната на изхвър... изхвърляния на улов, когато става въпрос за смесен улов на риба? Североирландската флотилия много сериозно е намалена. Сега разполагаме, може би, само с един-два големи съда, които а, луват бяла риба, което е голямо намаление спрямо предишния период. Така че, когато става въпрос за дребномащабен риболов, различен от е, голям, големия мащаб на флотилия, с която разполагате в Норвегия, как точно се разглеждат тези въпроси? Също така в съотношение сравнение с всичко останало, за което говорим. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Доц. Госпожа Лювин. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо министър. Много се радвам, че сте при нас тази сутрин. Това, което Норвегия е постигнала с сериозните си мерки, е много сериозно достижение. Наистина, критичен беше момента, когато много от запас, запасите в норвежките води са били близо до унищожение. Говорихте за херингата. Наистина, решенията са били много трудни и са дългосрочни, имайки предвид, че става въпроси за работните места, от които имате нужда. Това е нещо много важно, по което ние говорим в хода на реформата и дебата на опор. Така че ние можем да извлечем своите полуки както за промишлеността, отрасъла, така и за всички нас. За всеки случай аз бих искала да говоря за забраната за изхвърляне на улов и за разтоварванията на суша. Комисията особено казва, че много трудно ще се наложи забрана на изхвърляне, когато става въпрос за смесен улов на риба. Възможно е това да се прави, когато се ловят различни а, отделни видове риба. Трудно е да се представи график за подобна обща забрана, но когато говорим за Швеция, Дания, Норвегия, ние говорим наистина за обща забрана на изхвърлянето в Скадерак. И това е опит, всъщност, който е насочен точно против становището и разбирането на комисията. Например, е, трябва да се е, обърне внимание на треската, забравяме за всички останали видове. Интересно ми е да чуя вашето становище по отношение забраната и свърляния в смесения улов. Благодаря. Благодаря, благодаря, господин Валеса. Е, Dziękuję, panie przewodniczący, szanowna pani minister. W ostatnich latach jesteśmy świadkami zwiększenia kwot e, limitów połowowych w regionie Sfabaldu. E, Sfabaldu. Благодаря. През последните няколко години станахме свидетели на увеличаване на квотите за риболов в областта а, Свабалт между Норвегия и Русия а също така по отношение на трети страни. Какво можем да кажем за Атлантическата писи или Камбала? 28 на 28 хиляди нарасна за 2011 година. Това е един наистина интересен вариант, имайки предвид увеличението и за пикшата, и за треската, освен камбалата. Така че 200 хиляди тона 2010 година, 140 тона за 2011 година. Просто не е възможно да извършваме научната си работа и изпълняваме, на, изпълняваме програмата, която бе прията през месец март тази година. Просто не е възможно да се ангажираме с научно-изследователска дейност във водите на Свабалт. Искам да подчертая, е, 1920 година подписания договор в Париж позволява равен достъп до видовете. Но Норвегия и Русия общо взето монополизират водите край Свабалт. Въпросът ми е следния. Ако запасите се увеличават според вас в тази вода, защо намалявате квотите за трети страни? Благодаря. Господин Санчес Преседо. Е, благодаря ви. Благодаря, че сте с нас, госпожо министър. Днес има добри взаимоотношения между Норвегия и Европейския съюз и на нас ни е много интересно да изслушаме вашия опит. Няколко въпроса. Казахте, че прилагате е, прехвърляемите концесии, квоти и това дава добри резултати. Какви са предпазните мерки? Има ли предпазни клаузи? Съществуват ли, когато квотите се прилагат в трансграничен смисъл, засягат ли дребномащабния риболов? По отношение изхвърлянията на улова, казахте, че ви харесва а, резултата от тази забрана. Въпросът ми е как успявате да управлявате продуктите, които се ловуват, но не са част от основния риболов? Какво се случва с тях, когато се разтоварват на сушата? И по отношение социалните права на работещите в отрасъла в, на норвежки съдове. Те може да участват в риболова или не, но те имат ли равни социални права, защото имаме информация, че не така стоят нещата. Благодаря. Много въпроси бяха зададени към вас, госпожо министър. Затова сега ще ви дам думата да им отговорите, както прецените. Имате думата. Tusen takk for det. Takk for mange spørsmål. Spørsmål er over et bredt eh, saksfelt. Eh, og la meg Благодаря, благодаря за поставените въпроси, които бяха от много широк е, характер. Ще започна с въпроса, който се отнася до структурните промени, които осъществихме и какво става с рибарите, които напускат сектора. Ще дам за пример моите родители. Аз съм родена в семейство на рибари. Те имаха риболовно корабче с дължина 10 мерта. Те се отказаха в последствие от а, а, риболова и а, се приориентираха към аквакултура. Освен това се търсеше економия на мащаба, за да се постигне по-добра рентабилност. Позволихме на древните рибари да се групират и да ползват едно корабче, а останалите кораби остават на пристанището. Хората обикновено мислят, че рибарството в Норвегия използват преобладаващо големи промишлени кораби. Това не е така. Ние използваме много древни корабчета. Ние разделихме квотите между корабите, които извършват риболов в крайбрежната зона и тези, които извършват такъв риболов вътре в морето. Те разполагаха с отделни квоти. Относно забраната върху изхвърленията. Ние имаме конкретни резултати, които показват, че това беше правилно решение. Имаше и друг въпрос какво щеше а, да стане с нашите ресурси, ако продължавахме да използваме флота от 17 000 кораба. Разбира се, че това щеше да засегне а, печалбата, рентабилността. Когато се групират корабите, рентабилността се повишава. Ако имахме 17 000 вместо 6 риболовни кораба, разбира се, рентабилността щеше да спадне и никой нямаше да печели. Друг въпрос, който беше поставен от господин Дейвис – защо казват, че забраната върху изхвърленията не е 100% и че продължава да има изхвърления. В е, рибарството в Норвегия ние осъществяваме контрол, понякога установяваме, че има изхвърления, налагат се санкции, така че съществува това явление, макар и в много малки мащаби. Въпреки това не е изцяло изключен. Имаме крайбрежна охрана, която упражнява контрол по крайбрежието. Имаме също електронно проследяване на риболовните кораби. Имаме бордови дневници, в които се регистрира улова. Ние осъществяваме контрол последния начин. Когато има улов, който има определен състав, тогава ние извършваме по-прецизен контрол и тогава бреговата охрана извършва физически контрол върху набелязания кораб. Това, което искам да кажа е, че че системата е изцяло непропусклива и че има 100% изпълнение на забраната може да има 97-98%, не може да очакваме 100% изпълнение. Това никога не се случва. За свръхкапацитета. Това е един друг проблем. Той беше поставен от а, госпожа Родос. По какъв начин да се осъществява контрол в държавите членки и как можем да направим преценка дали има свръхкапацитет. Ние разгледахме различни групи флотилии, които, например, не печелеха. Най-дребните кораби там имаха отрицателна ретабилност, т.е. те не печелиха нищо, което означаваше, че квотовите, квотите а, за тази група трябваше да бъде преразгледана, за да могат всички да печелят от нея. Оказа се, че има свръхкапацитет за тази група хора и трябваше да предприемат мерки за намаляване на свръхкапацитета, защото в крайна сметка нещата опират до рентабилността. Беше разгледан целият, цялата верига на сектора риболов и целта беше да направим така, че всички звена в тази верига да бъдат печеливши. Ние премахнахме субсидиите, ние искахме рибарите да печелят от дейността, която упражняват. Това е важно. Ние имаме петролни ресурси в Норвегия, но въпреки това ние не подпомагахме рибарите, които имаха дефицит. Ние искахме те да могат да се изхранват от дейността, която упражняват. Така гледаме на нещата и по този начин, според нас, се постига устойчивост на рибарството. Относно географските ограничения, за които споменах, когато разглеждаме северната част на Норвегия, там се извършва много дребномащабен риболов. Не може да се продават квотите между двете различни вида флотилии, тези, които са в открито море по крайбрежието. Квотите са разпределени между различните видове флотилии, трябва да ги защитяваме и по този начин ние спазваме географското разпределение. В, в северната част имаме много дребномащабен крайбрежен риболов. Там има много дребни рибари, които имат риболовни кораби с дължина по-малко 10 мерта, метра. Ние взехме решение да няма прехвърляне на квоти между отделните групи рибари. На въпроса на госпожа Родос имаме аквакултурни зони, имаме <clears throat> зони за крайбрежен риболов. Ние имаме планове за управление, които обхващат всички тези зони и те са последователни за съответните зони вземаме предвид всички дейности, които се осъществяват в тези зони на сушата, по крайбрежието, навътре в морето. В северната част на Норвегия има петролни фирми, които извършват, искат да извършват допълнителни проучвания за нефта. Имаме рибари, които искат да извършват риболов в тези зони. Трябва да се намери нужното равновесие ние се базираме на научните данни за тези зони, за да видим какво можем да направим, за да се намери равновесие между различните интереси при управлението. Какво правим с прилова? И нези видове, за които няма определени квоти. Всички всичката риба, която се улавя, се разтоварва на сушата без да се а, държи оглед на а, квотите, дали има квота за а, дадения вид или не. Може да се използват а, тези риби, например, за рибно брашно. Независимо дали е в рамките или извън квотата, рибата се разтоварва на сушата. И е логично, че рибарите искат да хващат риба, от която ще печелят. Ние забранихме изхвърлянията на улов, ние се позовахме и на техническите постижения, да се използват по-селективни риболовни съоръжения. Рибарите се адаптираха към положението след налагането на забраната за изхвърляне на улов. Имаме също държавен орган за иновации в Норвегия, който може да осигурява, например, средства за някои части от флотата, за да могат те да купуват нови риболовни съоръжения, да осъществяват научни изследвания. 1,6 милиарда крони, норвежки клони, 200 милиона евро годишно се заделят за научни изследвания. Говоря за научни изследвания за съответните ресурси, както и за технологическото развитие този бюджет отива за научни изследвания. Това е изключително важно, ако искаме добре да познаваме различните ресурси, с които разполагаме. Освен това, съществува научно-изследователски фонд за всички морски продукти. Той има подкрепата на държавата. Всички, които изнасят риба от Норвегия към други страни, плащат съответна такса, която постъпва в този фонд за научни изследвания. И тези средства отиват за такива изследвания, които се считат за най-уместни. Този тип научни изследвания функционират много добре. В Европейския съюз имат също доста предприятия, които са малки и средни предприятия, но те не разполагат с финансовите ресурси, за да извършват нужните научни изследвания. Този фонд за научни изследвания позволява на отрасъла да бъде независим, що се отнася до научните е, изследвания в е, тази сфера. Бяха поставени и въпроси, свързани с, е, риболова. В Сварбалт министъра на външните работи отговаря за това, но управлението на рибарството е в моя ресор. Разбира се, има управление на тази зона при спазване на споразуменията, което имаме, като се отчита и суверенитета на зоната. Има освен това комисия за смесения риболов между Русия и Норвегия. Eh, I alle fall eh, Fraga spurte Записия. Е. Госпожа Фрага постави въпрос за управлението на този вид и квотите за писия. Е. Ние управляваме писията съвместно. Имаме северно измерение, което е, е също съществено що се отнася до камбалата и традиционния риболов на този вид, той ще продължи независимо от писията. Европейския съюз няма своя квота за камбала. Искам да проверя, извинете, ако намеря бележката си. Депутата Кун постави въпроса за квотите. Аз вече отчасти отговорих на този въпрос. Ние разпределяме квотите между различните групи и рибари, но господин Кун постави въпроса и за контрола, и за сътрудничеството. Ние имаме контрол в две посоки. Върху изхвърлинията извършват се контрол от крайбрежната охрана върху норвежките кораби. Що се отнася до другите типове контрол имаме добро сътрудничество с Европейския съюз за установяване на нелегален риболов. Успяхме да спрем риболова в Баренцево море. 100 000 тона се ловяха незаконно и благодарение на доброто сътрудничество ние успяхме да сложим край на това извършваме контрол с Европейския съюз върху улова в водите на Европейския съюз. Мисля, че това сътрудничество е безупречно. За смесения риболов. Това е проблема има смесен риболов и е необходимо да има квоти за улавената риба в рамките на този смесен риболов и уловената риба да се разтоварва независимо от нейната големина. Ако се използват селективни съоръжения, няма да се стига до прилов или до улавянето на дребни екземпляри. Необходимо е да има квоти, които да отговарят на реалните условия. Един пример, който може би не е най-удачния, но който иллюстрира добре положението за камбалата в Норвегия. Това е един изключително важен за нас вид и бихме искали да се извършва риболов Ние се опитваме да извършваме риболовната дейност за Камбала в непосредствена близост до крайбрежието за определен период, след което през есента продължаваме с риболов върху писия, така че има разпределение на квотите през годината, има най-различни възможности. Трябва да има също и е, квоти за прилова. Ние определяме съвместно с е, сектора. Имаме квоти, които трябва да бъдат разпределени. Имаме подквоти, която се разпределя е, през годината. Това въжи за камбалата, както и за другите видове риби. Има различни видове риба, която се улавя едновременно, но а, трябва да се спазват квотите за всички тези уловени видове. Когато говорим за дребномащабния непромишленият а, риболов, както казах, в Норвегия ние имаме доста малки, съвсем малки риболовни кораби. Трябва да отчитаме и техните интереси и това става благодарение на а, структурните мерки, които предприемаме. Трябва да разпределяме а, а, флотата, трябва да имаме разпределение на квотите на географски принцип, за който вече споменах, между крайбрежния а, риболов а, и този, който се извършва в открито море. Det er sikkert noen spørsmål jeg ikke har eh, Предполагам, че може да съм пропуснала някои от въпросите, за което съжалявам. А, няколко думи за... Er за скумрията. Това е важен въпрос. Затова ще се спре на него. Аз го споменах всъщност и в встъпителното ми изказване. От години насам ние създаваме силни запаси, ако мога така да се изразя, на скумрия и то в сътрудничество с Европейския съюз. Очевидно можем да предвидим по-високи квоти за Исландия и Феройските острове, но не можем да стигнем до цифрите, които те искат. Те са прекалено високи. Става дума за оцеляването на този вид в тези две економически зони на Исландия и Феройските острови. Европейският парламент трябва да разглежда предложението на комисията в тази рамка. Що се отнася до санкциите спрямо Исландия и Феройските острови, ние имаме наложена забрана върху разтоварването оловената скумрия от Исландия и Феройските острови не може да се разтоварва на пристанища в Норвегия. Това струва скъпо за индустрията в, за отрасъла в Норвегия, защото става дума за сериозни ресурси. Незаконно уловената риба не може да се разтоварва на сушата в Норвегия. Това е нашето мнение. Разбира се, тези търговски санкции трябва да спазват правилата на СТО. Имаме такава забрана върху разтоварването на скумрия на сушата. Колко може да трае всичко това? Тези санкции имат сериозни последици. Ние не знаем ние имаме отговорност да разрешим този проблем. Той е сложен, труден. Исландия и Феройските острове понякога сякаш се намират на друга планета. В Норвегия и в Европейския съюз имаме добро сътрудничество. Ще се срещна по-късно днес с комисаря Даманаки и ще обсъдим тези въпроси. Бих искала да ви кажа, че имаме решение, но за съжаление това не е така. Струва ми се, че мога да спра до тук и се надявам, че съм отговорила на всички ваши въпроси. Председателят, благодаря ви. Искам да ви благодаря от името на нашата комисия. Вие споделихте вашият опит Винаги е много голямо удоволствие да работим с колега, с приятел, който има толкова широк опит в управлението и опазването на риболовни, риболовните видове. Ние сме се взели с огромна задача за реформиране на опор. Това е много амбициозна задача. Надяваме се да поддържаме по-тесни отношения между Европейския съюз и Норвегия. Опитът ви за прехвърляемите концесии е много полезен. Трябва да работим ръка за ръка за разрешаване на деликатните проблеми, за да можем да гарантираме устойчивостта на риболова. Искам да ви благодаря отново. Разчитаме на вашето съдействие. Знаем, че вашите продукти се ценят високо в Европейския съюз. Винаги, когато пожелаете, можете да бъдете наш гост. Tusen takk. Jeg kommer gjerne tilbake. Takk for det. Muy bien, pues despedimos a la ministra. Благодаря. С удоволствие ще се върна отново при вас. Labia. Thank you. Continuamos con la comisión. Estamos esperando que venga eh, Giovanni Lavia para. Eh... Надявам се, че Джовани Лави ще бъде тук. Por favor, sí. por favor. Госпожа Фрага междувременно иска думата. Благодаря. По отношение на казаното от норвежкия министр на риболова, осъзнаваме, че остана един въпрос, на който тя не отговори, а именно Свабалт. Е Имаше обмен на ноди между Норвегия и, и Европейския съюз, но те не се слушаха в позицията на Европейския съюз, подчертяха договора, подписан в Париж. Във всеки случай този проблем продължава вече редица години и става въпрос за дискриминация срещу Европейския съюз сравнение с а, отношението към а, руската флотилия, исландската флотилия. Европейската комисия участва в процеса и аз моля Европейската комисия на следващото ни заседание да ни обясни как стоят нещата по този проблем, защото това е една дискриминация, признава се това положение, вече години ставаме свидетели на действия срещу нашия интерес. Така че предлагам да поканим Европейската комисия на следващо наше заседание, за да ни каже как ще разреши този проблем с Норвегия. Но както виждате, самата Норвегия не се интересува, дори не се заинтересува да обясни позицията пред нас. Благодаря. Председателя, благодаря. Госпожо Фрага, ако комисията е съгласна, ще направим така. Ще се обърнем към комисията с молба за обяснение. Сега искам да дам думата на господин Лавия относно 2013 година бюджета. 17 марта гласувахме и господин Лавия подготви мандата за триалога. Започваме е, именно, започнахме със създаването на проекта за този мандат. Е, по-нататък през е, месец май ще се разглежда. И да luego informar nuestro ponente и а, сега бих искал да се обърна и към докладчика господин Ревелини, когато не виждам в момента докладчик по темата, да обсъди въпроса, но първо давам думата на господин Лавия. Благодаря. Благодаря, господин председател. Както вие сам казахте, Процедурата за приемане бюджет 2013 година вече е в ход, тъй като насоките бяха прияти и на пленарно заседание. Основните области бяха уточнени, а именно ръст, развитие от една страна, заетост от друга страна, с особено внимание върху заетостта сред младите хора. Ясно е, че бюджета 2013 година е последния от е, финансова перспектива 2007-2013. Така че виждате, че много напрежение се е натрупало през този период. И е, парламента и съвета е, работят съвместно сега по бюджета. Както знаете, редица затруднения изпитахме по отношение е, е, кредитите за плащания. Става въпрос за нето разпределение и от държавите членки. Това е много важно, защото трябва всъщност да платим относно поетите ангажименти през предишните години. Така че, миналата година, когато комисар Левандовски заяви и какви са исканията за плащания от бюджета на общността, видяхме, че всъщност сумите са много високи. 16 милиарда за миналата година, само част обаче от тези пари бяха изплатени. Така че има поети ангажименти, бюджетни ангажименти, които трябва да бъдат уредени от държавите членки. В противен случай ще станем свидетели на преминаване, преливане на този ефект към следващите години. Така че очевидно имаме сериозни затруднения, които трябва да бъдат е, разрешени в рамките на тази годишните бюджетни действия от страна държавите е, членки. Иначе просто всичко ще бъде прехвърлено към 2013 година. Това означава, че много ще трябва да да се плаща, но няма да имаме достатъчно ресурси, откъдето да вземем тези средства. Е, утре комисар Левандовски ще предложи проекто бюджет 2013 година и тогава ще видим дали комисията ще бъде относително смела относно исканията за плащания, които са много по-важно е да се вземе това решение именно сега в сравнение с миналите години, имайки предвид е, а, поетите кредитни ангажименти. Но, както казах, това ще стане ясно утре. Днес обаче искам да подчертая на колегите във вашата комисия по отношение на риболова, че трябва да се уточнат кои са приоритетите за следващите години, имайки предвид основните ни затруднения при плащанията и необходимостта да се установят приоритетите, които са от стратегическо значение. От друга страна, ако има други елементи, програми, които според нас не са достатъчно важни или просто не можем в момента да си позволим да похарчим заделените средства предвид е, кризата, тогава вече трябва да се създаде и така наречения списък на отрицателните приоритети по отношение работа по бюджета, за да можем да намалим бюджетните пара евентуално. Както председателя каза, бих искал всъщност да се разгледат основните пилотни проекти. Бихме искали да влезем на заседание на помирителната комисия, именно имайки предвид пилотните проекти. Така че, както миналата година, да се обърнем към комисията, Европейската комисия, да подготвят проекто предложението до края на месеца май, до края на до 30 май, за да можем след това, след нашата подготовка на комисията през юни да дадем тази проекти, за да можем в крайна сметка до юли месец да постигнем някакво обратно предложение и да почнем да преценяваме дали решенията са е, изпълними или не, дали можем да ги реализираме през следващата следващата финансова година. Така че много ви моля, уточнете кои са приоритетите, запознайте ми е, с тях. Благодаря ви. Председателя. Благодаря, господин Лавия. Благодаря, че дадахте старт на дискусията. Сега ще дам думата на докладчика по темата. Господин Ревелини току-що влезе в залата. Ще му дадем минутка да вземе мястото си. Scusatemi per il ritardo. Моля да ме извините, извинете, че се забавих. Ще започна с благодарности на госпо... към господин Лавия, който дойде на нашето заседание. Благодаря и за сътрудничеството, в условието на което работим с бюджетната комисия, когато дискутираме бюджет 2013. Първо, мисля, че е важно да се подчертае стратегическата значимост на а, рибното дело като отрасъл по отношение благополучието на крайбрежните общности и създаването на работни места, както и а, развитие заетостта в двете посоки на веригата нагоре и надолу. Мисля, че трябва да направим необходимото, за да може финансовия пакет да се приближава към нашето предложение, така че да не се налага да, да прилагаме допълнителни мерки за социално сближаване. Изключително важно е да се подчертае, че за Европейският съюз е приоритет да насочи вниманието си върху сътрудничество, научно-развойна дейност, така че да сближим академичната об... Об... общност с а, а, отрасъла риболов. Голяма реформа а, беше предприета за периода 2007-2013 година, за което е необходимо много сериозно финансова подкрепа и ясно разписание на бюджетните пера свръхкапацитета на европейската флотилия е сочена сред един от големите проблеми на а, рибарството в Европа. Следователно трябва да продължим с а, компенсациите и финансирането в социал-економически смисъл 2013 година. А, освен това, трябва да обърнем внимание на сектора туризъм в областта на отрасъла. Трябва да подкрепим активното навлизане на млади хора в професията. Трябва да подкрепим дребномащабния крайбрежен семен, риболов, малките и средни предприятия, които наистина изключително много страдат поради ръста в цените, управлението и също така затрудненията, свързани с навлизане в професията. Това е свързано с безработицата. Необходимо е да изградим подкрепа към дребномащабния риболов, който е изключително голямо значение за нашите общности. Необходимо е също така да се разгледат въпросите за конкурентоспособността на аквакултурите и е необходимо също така да се подкрепи научно-изследователската развойна развойна дейност в отрасъла. Трябва да подкрепим тези инвестиции. Трябва да подкрепим и новия фонд за морско дело и рибарство. Необходимо е да се модернизира флотата, за да може да се подобрят стандартите и нормите за сигурност и безопасност, за хигиена, за качество на риболова и рибата на борда на корабите, да се подобрят е, самите съоръжения риболовни, както и методите. Това всичко ще помогне за намаление на изхвърлянията, за намаляване на при Авилова. Както знаем, това по отношение на опор, ние трябва да постигнем целите на стратегия 2020, а именно преодоляване и на економическата криза. По този начин можем да изградим интелигентна, устойчива економика в Европа. Ще има ръст в заедостта, така че подчертавам конкурентоспособност, научно-развойна, научно-изследователска дейност в областта на рибния сектор изискват финансиране, което ще бъде всъщност сърцевината на нашето послание към комисията и другите заинтересовани страни. Благодаря. Председателя, госпожа Фрага. Благодаря. Благодаря на господин Лавия за неговото изказване. Основната тревога е тази, която споменахте и вие. А именно, е, кредитите за плащания. Комисията спомена вече това. Проблемът е, е свързан с парите, които не са изразходвани в е, бюджетния период. Искам да попитам и нещо друго. Всички политики по един и същи начин ще бъдат третирани по отношение, например, намаляването на плащанията, защото в крайна сметка е, риболова е различен от селското стъпанство. Не знае каква дял, какъв дял точно е риболова от общия бюджет, 0,0 не знам какво. Така че това е един важен въпрос, който трябва да се зададе. Когато се реформира опор, бих искала да зная дали когато се намаляват бюджетните плащания, те ще бъдат намалени по един и същи начин за всички отрасли. Например, в риболова който е минимален дял от общия бюджет, а в момента преминава пред, през една много тежка реформа, е изправен пред е, факта, че ще има по-малко средства за този отрасъл в бъдеще. Мисля, че морската политика би трябвало да бъде приоритетна. бих искала да проявим позитивна дискриминация в полза на рибарството. Благодаря. Госпожа Родост, благодаря. Съгласна съм с казаното от госпожа Фрага. На 8 юни 2012 година ние приемаме резолюция, където става въпрос за увеличение с 5%. Сега се предприема една много е, смела стъпка за е, смела реформа в областта на отрасъла. Не можем просто да изоставим рибарите. Трябва да им предоставим средствата, които сме запланували. Освен това, Харватска скоро ще се присъедини. Това е друга крайбрежна държава и ще получим искания от Харватска за финансиране. Ние няма да можем да направим всичко това, когато бюджета ни е по-малък. Така че настоявам да призовем за увеличаване на бюджета ни, а не за неговото намаляване. Благодаря. Председателя, благодаря. Мисля, че това е, ще бъде последното изказване. Имате думата, господине. Благодаря. Съгласен съм с казаното от госпожа Фрага и госпожа Родост. Много добре бе казано. Каква точно трябва да бъде нашата процедура? Джовани, чуйте ни. Рибният сектор – ще бъде, според нас, опустошен от предвижданото финансиране. Вие се занимавате с бюджета, но вие много добре познавате отрасъла и видите, ще видите, че рибарите ще почнат да гледат на Европейския съюз като на враг. Знаете, че вече има подобна нагласа, а реформата в опор а, ги кара да жертват непрекъснато. Не бих искал да има все повече съкръщения и ние да се превръщаме в все по-големи врагове на рибарите. А, вие бяхте тук, когато норвежката госпожа министър говори пред нас. И тя заобиколи някои от въпросите, които госпожа Фрага и зададе относно международните споразумения, но тя ни запозна с сектора в Норвегия. Защо го направи? Защото през годините те е, въвеждат редица политики и ги изпълняват намалява човешкия капитал, т.е. броя, които работят хора в е, отрасъла. Вече са на 6000 изпаднали. Как го правят? Ами, просто защото имат разумна политика, която изпълняват. Ако правилно разбирам, те също така диверсифицират усилията си и развиват аквакултурата. Вие знаете, че и ние гледаме в тази посока и ако в ОПОР има конкретна програма за аквакултурата, култури. Но много ви моля, обръщам се към вас с молба, нека правилно насочим вниманието си към рибния сектор и направим необходимото, така че да не се окажем бедните братовчеди в бюджета защото а, отрасъла хор, и хората няма да бъдат щастливи от това. Благодаря. Господин Лавия, благодаря. Искам да ви кажа, че има разлика между годишната финансова рамка и бюджет 2013. По отношение на новата многогодишна финансова рамка, ролята на парламента е маргинална, защото държавите членки се призовават да постигнат споразумение единогласно, а парламента ще каже да или не на това ние нямаме ясна, силна роля при оформяне на финансовата рамка. Парламента с е, комисията Юри подготви предложение и изиска по-голямо увеличение на бюджета с 5% при диверсифициране на а, е, източниците. И това ще доведе, според нас, за укрепване на бюджета. Разбира се, в някои а, области има замразяване, другаде намалявания малки, други увеличавания на средствата но в крайна сметка с комисията Шуре се подготви предложението и а, по отношение на финансовата перспектива очакваме така да се развият нещата след 2014 година? Как стоят нещата 2013 година в рамките на старата финансова рамка? Има финансови програми, която предоставя прогнозите по всички бюджетни пера с горен таван за всеки един от тях. Това е рамката, в която ние работим. Имаме затруднения, които се очертах в началото по отношение на плащанията. Защо? Защото през годините ние се опитахме да направим разлика между ангажиментите и плащанията, като често ангажиментите са по-високи от плащанията. Какво означава това? Ами това означава, че днес имаме една пламнина ресурси. А, това всъщност са ангажиментите, които бяхме поели до сега. вече над 200 милиарда евро. Това е бремето, което лежи на плещите ни и в крайна сметка ще трябва да ги платим тези средства един ден. Така че се обръщаме комисията да обърне конкретно внимание на изискванията за разходи. И утре в 8 часа комисарите ще приемат предложението бюджет 2013 година. Ние се досещаме, че предложението ще бъде наистина много смело по отношение плащанията и ще поискат от държавите членки наистина да увеличат вложеното, защото в противен случай няма да може да се изпълнят всичките плащания. За ангажиментите ще трябва да изчакаме. Не мога да говоря сега днес. Нека да видим какво ще се случи утре сутринта. Но не можем да наказваме от друга страна рибарството. По отношение на ресурсите, както госпожа Фрага каза – а, ние наистина като че ли сме втора цигулка в опор, но в крайна сметка а, хиляди наши граждани ще зависят за своите доходи от всичко това. Рибарите е, имат трудна професия. Правилата са изключително строги, особено в Средиземноморието. Много трудно могат да бъдат изпълнявани. И за това трябва да заявим, че това е приоритетен а, отрасъл за интервенция за нас господин Ревелини, който отговаря за становището. Моля ви, във вашето становище бъдете максимално конкретни, когато изградите приоритетите от най-голямо значение за комисията. Да, ще говорим и за проектите, пилотните проекти. Но много моля, подгответе предложенията си на време, за да може да бъдат изпратени е, на до комисията за оценка за изпълнимост, е, за да не се случи както други години. В крайна сметка, когато в крайна сметка не са изпълнени определени проекти, не са финансирани, просто защото не са били жизнеспособни. Когато затягаме коланите си, трябва да използваме максимално рентабилно малкото ресурси, с които разполагаме. Така че, моля ви, до края на месец май подгответе това. Председателя. Благодаря. Госпожа Фрага, кратко уточнение. Вярно е казаното за бюджета за 2013 година но искам да разбера защо бюджетната комисия не ни предоставя конкретни цифри. Интересувам се от политиката в областта на риболова. Задавам въпроси, никой обаче не ми отговаря. Не ми се дават цифрите, защото всичко се договаря като пакет, политика по политика. Добре де, но аз искам да разбера какво става в областта на риболова. Защо бюджетната комисия не иска да разбие информацията по политики. Господин Лавия. Разбира се, в комисията по бюджета има най-различни мнения, тъй като все още в бюджетната комисия на практика не е изготвен доклада за многогодишната финансова рамка. Както знаете, сигурен съм, госпожо Фрага, има големи дебати между политическите групи. Има настояване за разделение по политически области. Има обаче и други, които настояват да се говори първо за цялостната картина и след това да се навлезе в цифрите. Днес в съвета за, по общи въпроси се обсъжда политиката за сближаване и общата селскостопанска политика. Говори се за периода до 2020 година, но в съвета всичко това се обсъжда без цифри. Там, където трябва да стоят цифрите в текста, са сложени хиксове. Така че нека да видим сега какво ще се случи в съвета – днес, може да се окаже, че нещата се променят. В зависимост от решението днес, ще се ускори или забави работата по многогодишната финансова рамка. Съгласно междуинституционалното споразумение, бюджета за 2013 година ще се индексира всяка година спрямо инфлацията. Тоест, бюджета от 2013 година ще се прехвърля по-нататък. Именно за това този бюджет е толкова важен, защото той ще е основата за цялата многогодишна финансова рамка. Благодаря, приключихме обсъждането на тази тема, казва председателят. Благодаря ти, Джовани. Действително, темата е безкрайна. Както казва Джовани, и все още не разполагаме с цифри. Благодаря ти, че присъства на заседанието. Seguimos con el orden del día. Pasamos ahora al punto 9, eh, tal y como habíamos planteado ayer. А сега нека да преминем към точка 9, както обясних вчера. Става дума за многогодишната рамка за възстановяване на запасите от червен тон. Има два триалога, последният на 11 април и изглежда е постигнато споразумение между комисията и съвета да се приемат тези елементи на първо четене. Постигната компромис по почти всички въпроси още при първия триалог, с изключение на актовете за приложение. На втория триалог съветът е направил предложение по трите члена. Обсъдени са нюансите и е взето решение законодателния текст да бъде съпътстван от коментари на трите институции. И така, ако одобрим споразумението в настоящия му вид, то може да бъде гласувано в пленарна зала през май. Нещо, което ще е важно преди да започне новия период на планиране в областта на риболова. Ако парламентът се съгласи, ако одобри предложението, това ще е краят на процеса. И така, днес трябва да решим дали или не този текст е текст, който сме готови е, да приемем на първо четене. señor presidente, porque además, me ha facilitado mucho el trabajo porque ha hecho un excelente resumen. Господин Ромеви Роеда, благодаря, господин председател. Действително, много добре обобщихте положението, свършихте част от моята работа, благодаря. Така че мога да бъда съвсем кратък. Още от самото начало на обсъждането на регламента стана ясно, че тук говорим по-скоро за технически въпроси. И така трите институции се споразумяха много бързо. Имаше само няколко елемента, по които имаше несъгласие, три по-конкретно, свързани с актовете за приложение. Трите институции сближиха позициите си. Особено комисията и парламента – а след това следваше съветът да обсъди въпроса под датското председателство. И така, нека да благодарим на датското председателство и на комисията също за това, че изготви отличен в техническо отношение текст. Какво стана при нас? Първо гласувахме против първоначалната позиция на съвета. След това, тъй като бяха направени промени. Съветът отстъпи от първоначалната си позиция, комисията също. И така, вече разполагаме с един пакет, който смятам можем да приемем. Тук е важно да не забравяме, че и за държавите членки и за комисията е много важно регламентът да се приложи възможно най-бързо. Също така, има и бележки, които се прилагат от трите институции, които нямат законодателен характер – но имат за цел да уточнят някои въпроси, свързани с бъдещите решения по актовете за приложение. И така, предлагам да се гласува по крайния вариант на текста. Ако го одобрим, отлично, тогава можем да авторизираме институциите да го приложат. Това е моето предложение. Разбира се, вие решавате, господин председател госпожа Фрага. Съгласна съм с постигнатият, с постигнатия компромис. Важното тук е да има някакво решение и такава има. Не мога обаче да разбера декларацията на комисията за актовете за приложение. Не виждам защо е проблем да се говори за актове за приложение тук, особено след като имаме и одобрението на правната комисия – Ясно е, че декларациите на институциите, които са приложени, не са правно задължителни. Но все пак бих искала да кажа, че не съм съгласна с заявлението на комисията. Това е. Е, слава Богу, не е задължително е, това е заявление, просто исках да заявя своето възражение. Благодаря, господин председател. По изключение ще подкрепим това предложение. Има обаче различни правни аспекти тук. Комисията прави всичко възможно, за да реши въпроса. А ние не искаме да надхвърляме своите правомощи. И така, съгласна съм с казаното от госпожа Фрага. Бих, е, склонна съм да гласувам в подкрепа на крайния вариант на текста, за да не се губи повече време, но все пак е, е, имам възражението от председателят. Благодаря съветът и комисията може би имат различни правни позиции от нашата, но положението като цяло е доста ясно. Искаш ли да добавиш нещо? Не. И така. комисията се съгласява с това да се приеме текста на първо четене, като се вземат предвид и възражението на госпожа Фрага. Има ли други въпроси? Добре, в такъв случай единодушно се приема. Благодаря много на всички. Благодаря. Сега нека да преминем към точка 9а. Европейските фондове. Регламент 1083 от 2006 година. Първо давам думата на комисията, за да обобщи темата. И след това давам думата на господин Бесей. Кой ще се изкаже от името на комисията? Заповядайте. Рейчел Анри от е, Генерална дирекция регионална политика. Благодаря за думата. Много се радвам, че имам възможност да говоря по тази тема. Нека първо да кажа каква е нашата цел с предложението за реформа за периода до 2020 година. Имаме пет основни принципа, които са водещи и за всички фондове. Приложение първо принос към постигането на стратегията за 2020 година, допъл... добавена стойност, за средоточаване върху резултатите, засилени партньорства и съсредоточаване върху крайните е, постижения. И така, всички принципи трябва да допринасят за постигането на целите за 2020 година. Тук се задават 11 тематични цели, които очертават инвестициите и е, областите, в които се инвестира. Целта е пете фонда да работят в рамките на обща стратегическа рамка, а на европейско равнище, на национално равнище, чрез е, стратегически договори за партньорство. А, това въжи и за регионалното равнище. Условията екс-анте имат за цел да осигурят успешното приложение на тези инициативи. Да няма институционални и правни бариери пред прилагането им. Има и разпоредби и за макроекономическите условия. Вторият принцип е тематичната концентрация. В миналото ни, кът... ни критикуваха че се опитваме наистина да огреем навсякъде, но с твърде малко. Е, в такъв случай а, взехме решение усилията ни да се концентрират там, където въздействието им ще бъде възможно най-силно и където добавената стойност ще бъде възможно най-висока. Това става чрез тематичните цели и чрез правилата за тематична концентрация за отделните фондове. По третия принцип съсредоточаването върху резултатите. Първо, върху тяхното постигане, на второ и върху наблюдението на дейността и върху отчетността. Регламентът задава рамка за изпълнение, в която се предвижда редовен преглед на изпълнението и е, резерв от 5% на фонд и на държава членка. Е, също времено се задават и условията за наблюдение, състава на мониторинговия комитет и как се работи на ниво държави членки. След това се предоставя допълнителна информация фонд по фонд. Четвърти принцип – засилване на партньорствата. Всички оценки показват, че силните партньорства са от решаващо значение за постигане на целите на стратегията Европа през 2020 година. Това е важно за участието на всички заинтересовани страни. Именно заради това в член 5 и на регламента се говори именно за управлението на множество нива и партньорствата. Предлагат се делегирани актове за етичен кодекс, по модел на други институции, включително и на Европейски парламент, предлага се и редовни, да има редовни срещи на партньорите. Принцип номер 5. Опростяване на работата. Този принцип е важен за всички елементи на многогодишната финансова рамка за следващата година. Така ще се намалят административните разходи и административната тежест, ще се намалят и допусканите грешки. Целта е развитието на местно равнище да се ръководи основно от местната общност и да има ясни правила за участие, за устойчивост на проектите, така че всички тези правила, всички тези принципи, те принципа, които изложих, са включени в регламента по координиран начин. Целта ни е Опростяването да се насочи през основните принципи на пропорционалност и намаляване на административната тежест, да има правна сигурност и по-ясни правила, както и отчетност през следващите е, години. Предложението се обсъжда от съзаконодателите, съвета и парламента и като цяло основните заинтересовани лица изразяват своята подкрепа. Важно е да се съсредоточим върху резултатите и върху упростяването. Комисията е разчитана с законодателите, че ще участват в постигането на тези цели. Благодаря, господин председател. Благодаря много и извинявам се, че е, не бях поискал името ви предварително. Благодаря, господин председател. Не съм изготвила презентация, защото не сме тук с цел да навлезем в подробности по фонд по фонд. Извинете, по регламента за отделните фондове, отделните регламенти за фондовете, но те са тясно вързани с многогодишната финансова рамка. Тематичните цели, които са споменати в общия регламент са допълнително разписани в отделните регламенти, фонд по фонд и отговарят на шести член на регламента за многогодишната финансова рамка. С удоволствие ще отговоря на въпросите, ако има такива. Господин Беси, заповядайте. Благодаря, господин председател. Както каза представители на комисията и представители на генерална дирекция Маре, документите, които ни бяха представени, не се отнасят конкретно за сектора на риболова. Това е регламент, който определя общи разпоредби за пет европейски фонда. Това е глобален документ и ние като комисия по рибарството не можем да се произнесем изцяло по него. Това е дискусия, която трябва да се води в комисията по регионално развитие. Не бива да объркваме дебата. Не става дума в този документ да се обсъжда нов европейски фонд за рибарство, и морско дело. Господин Кадек подготвя доклад. Под формата на изменения ще предложа моето становище. Целта е в тези общи разпоредби да се открои това, което се отнася за риболова Общият нов механизъм не бива да засяга отрицателно сектора на риболова, по-скоро да бъде в негова полза. Искам да се спра на три елемента за прецизиране в регламента. Мисля, че има две неща, които вървят във вярната посока от гледна точка на една по-добра политика на Европейския съюз. Първо има желание за хармонизация, за подобряване на съответствието, да има един интегриран подход между различните фондове. Вече не става дума в този нов регламент да се предоставят субсидии сектор по сектор, а да се опита да намери според поставените цели, какви са общите цели, по отношение на които ще се прилагат субсидии по отделни сектори и дисциплини. Има желание да се поставят допълнителни условия относно Европейската политика и в частност по въпроса за устойчивостта на ресурсите, климатичните аспекти, както и за запазване на биологичното разнообразие. И третият елемент, който ми се струва също много положителен, е задълбочаването и подобряването на териториалния подход на регионализацията, и засилване на ролята на местните органи. Това са три аспекта, които ми се струват много важни в този обемен доклад и които ми се струват, че са във вярната посока. Въпреки това има един политически проблем. Не зная дали ще го разглеждаме тук в нашата комисия, но той е важен и ще се обсъжда по същество в Комисията по регионално развитие. Става дума за проблема за макроекономическите условия, член 21 от регламента. Тези условия, които налагат на регионите да спазват строга бюджетна дисциплина, в противен случай да им бъдат отнемани регионални фондове. Искам да обърна внимание на този аспект. Що се отнася конкретно до сектора на рибарството, аз лично считам, че в този нов регламент няма нови пречки или пък връщане назад по отношение на целите, които сме си поставили. Петте основни принципа на този регламент съответстват и благоприятстват новата обща политика в областта на рибарството. Аз ще направя предложение за изменения в няколко а, области. Първо, да се прилага в по-широк план принципа на пропорционалност за достъп до фондове, този принцип трябва да се прилага също и, и а, в съответствие с а, мащаба на бенефициентите. Древните а, стопанства са твърде много. Трябва да има повече гъвкавост на принципа на пропорционалност, за да могат а, те да имат по-добър достъп а, до фондове що се отнася до сектора на рибарството. И а, втората група изменения се отнася до това, до засилване на ангажиментите на местните регионални власти по а, освояването на средствата. И третата цел е да се прилагат екс-анте условия, т.е. условия, които трябва да бъдат изпълнени предварително, това ще позволи на сектора на рибарството по-твърдо да ангажира държавите, регионите за събирането и предоставянето на информация, което ще даде по-добър отговор на въпроса за устойчивостта. Това беше накратко в допълнение на предложенията, които се съдържат в доклада и предложението на комисията. Благодаря, госпожа Патрао. Благодаря, господин председател. E Бих искала да благодаря на комисията и на докладчика за разясненията, които ни представиха. И така, съвсем добре, вече сме запознати с темата. Нека само да направя няколко коментара. Всички предимства, които описа докладчика, са съвсем ясно видими в документа, който ни е представен. Имам обаче няколко притеснения. Цялото предложение на комисията – и начина на работа на комисията има за цел да постигне по-голямо овластяване на местните власти. Но се настоява да се работи на принцип общности, а не на принцип отрасли. Аз обаче се безпокоя, че може би методът на работа не е непременно най-добрият. Защото от една страна може да има административни служители, които знаят как работят фондовете и които знаят как най-добре да се използват, да се кандидатства, за да се получат средства по тях. Така че малко се безпокоя тук дали няма да се сблъскаме с проблем на качеството Нали в крайна сметка, иска, сметка искаме по-добро управление на фондовете? Разбира се, тук основно държавите членки вземат решение, а някои държави членки все още са далеч от постигането на функционална администрация, която да може да осигури добро функциониране на тези фондове и добро освояване на средствата по тях. Следващият проблем, който искам да повдигна, е свързан с договорите за партньорство. Те трябва да се сключат до края на 2013 година, а говорим за проекти, които ще текат от 2014 до 2020. Ясно е, че сроковете са доста затегнати. В крайна сметка, тук става дума за проекти, които ще текат а, чак до 2012 година. Мисля, че няма да имат достатъчно време администрацията да се адаптира към новите правила за фондовете и за финансирането, така че да може да изготви достатъчно бързо проектите. Ще отнеме време преди да се установят правилата на тази нова регионализация, просто до, 2000, до края на 2013 година няма да има достатъчно време за подготовка. А тук говорим за финансиране чак до 2020 година, така че въпросът е доста сериозен. Имам още едно притеснение. Пряко свързано с нашата работа тук в парламентарната комисия – По-конкретно става дума за Европейския фонд за морско дело и рибарство. В някои страни Министерството на отговарящо за риболове рибарството е, е слято с това за селското стопанство. И се опасявам, че голяма част от средствата може да се освоят по-скоро в селското стопанство. Опасявам се, че селското стопанство просто ще наделее над отрасъла на рибарството. И в крайна сметка ще се окаже, че има неосвояване на средства. В предложението на комисията се описва функционирането на двата фонда, този за рибарството и този за селското стопанство и се казва, че има паралели между тях. Но а, тук се заявява, че фонда за риболова може да работи точно като фонда за селското стопанство. Това не е точно така и отново за пореден път виждаме как селското стопанство надделява. Просто методите, които е, постигат резултати при селското стопанство, не могат да постигнат резултати при риболова. Ще се опитам да говоря и лично с докладчика, за да мога да изложа възраженията си в повече подробности. Но основното ми възражение тук е свързано именно с Фонда за морско дело и рибарство. Много важно е да се заделят средствата, да се запазят те точно за тази дейност и е, да не се допусне селското стопанство, в което вече са разработени някакви методи на работа, просто да наложи своите методи и при нас. Има, разбира се, идея да има повече взаимосвързаност между фондовете, но тук възниква и голямо притеснение, че един от отраслите може да отнеме средствата, които принадлежат на друг. Благодаря. Благодаря. Аз съм заместник член на тази комисия и пълен член на Комисията по регионални въпроси, която е водеща тук. И тук е, мога да ви информирам за дебата в е, водещата комисия. Там приветстваме това предложение. Много добра е идеята да има единни правила за всички фондове. Това е много важно. Цялата ни работа в Европейския съюз трябва да бъде насочена към постигането на дългосрочни цели, а именно а, а, цели като тези от стратегията Европа 2020. И тук разбира се, трябва да се види как да се действа в различните области. Трябва да се занимаем по-конкретно с онези въпроси, които са тясно свързани с риболова. Становището на комисията по рибарство ще е много важно за регионалната комисия. Защото самия факт, че се говори е, за това политиката да се определя на регионално равнище е централен в становището. Благодаря. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Господин Бесе, искате ли думата? Е, Съвсем накратко. Аз е, чух е, безпокойството изразени от госпожа Невес. Ние ще ги разгледаме. Що се отнася до а, графика, можем да помислим по него, да го ускорим малко. Възможно е да има объркване между разпределенето на средства между рибарството и селското стопанство. Тук трябва също да се внимава. Но като цяло знаем често, че малките камъчета преобръщат колата, но има добри аспекти в това предложение. Целта е да се противопоставят фондовете, те да бъдат по-добре профилирани, за да отговарят по-добре на целите. Дебата ще бъде по доклада на нашия приятел Кадек за новия фонд за рибарството и там вече ще навлезем в конкретни детайли. Председателят, благодаря ви много. Нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Това е точка 10 изменение на регламент 13000-2008 на съвета за създаване на многогодишен план за запаси от херинга, намиращ се на запад от Шотландия за риболовните дейности по експлуатацията на този запас. Постъпили са 14 предложения за изменения. Ще ги гласуваме заедно, ако нямате нищо против. Ще ги гласуваме в пакет. Мисля, че има някакво объркване. Председателя. Да, да, да. Вие говорите за 12-та точка. Ще говорим за това. Променяме малко реда. Ще гласуваме сега първо ще разгледаме точка 10, след това Мозамбик, 12-та е, точка. Господин Стивенсън, благодаря. Преди да преминем към гласуване, комисията трябва да знае, че съветът е, даде индикации, че не е готов е, да постигне съгласие с парламента на първо четене. Това има сериозни последици и означава, че са решени да блокират многогодишните планове по същия начин, както блокираха доклада Галагер вече трета година. Ние знаем в нашата комисия, че многогодишните планове са изключително важна предпоставка за успеха на ОПОР и реформата на ОПОР. Ако съвета ще играе тези игрички с нас, няма да постигнем изобщо напредък. Става дума за делегирани актове или за Актове за прилагане. Ние напълно сме съгласни с комисията, че е необходимо да има делегирани актове. Това се предлага и в моя доклад. Това съответства и на доклада на Галкер за imperative. I understand. Uh... По-късно ще разгледаме въпрос, който се отнася по този въпрос. Комисията чрез председателя трябва да се обърне към председателския съвет да поиска този въпрос да бъде разгледан. Председателя Шулц да постави въпроса пред съвета Разбирам, че датското председателство искаше да се разреши проблема, но е ясно, че няма да може да го направи и няма да постигнем нищо, ако дейността на нашата комисия непрекъснато е блокирана от съвета. Надявам се, че ще получим единодушие по въпроса на заседанието на координаторите. Председателят, благодаря ви много tipo para lograr. Да, трябва да следим актуалното положение, за да видим как може да се постигне решение. Не виждам други желаящи да вземат думата, така че преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме блок, ако не възразявате. 14-те изменения да бъдат гласувани амблок. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? единодушно се приема. Преминаваме към следващата а, точка. Тя е точка 11. Си емендада.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 Сега гласуваме законодателната резолюция. С единодушие се приема. Благодаря на колегите. Преминаваме към следващата точка. за устойчив е, риболов. Дали докладчикът иска да направи коментари, да преминем директно към гласуване. Добре, нека да гласуваме. Започваме с изменение 8. Извинете, гласуваме трето изменение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Единодушно се приема. 19-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 25 5 за. Единодушно се приема. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Пето. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 20 изменение е отеглено. 21. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Единодушно се приема шесто изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 19 за, 20 против. Приема се. Седмо изменение. Моля, гласувайте. Гласувайте. Прекратете гласуването. Единодушно се приема. Има едно устно изменение по член 4, алинея 1D, господин Галега. Съвсем накратко, в консултация с колегата Оли Кристенсен от групата на социалистите, Проведохме разговори с него и съвместно направихме предложение за изменението по съвет на правната служба на Европейския парламент, защото се разширява обхвата по отношение на трети страни. Вие разполагате с, с това изменение. Кой е за това устно изменение? Прекратете гласуването. Единодушно се приема. 22 и 8 изменение при това положение отпадат. 23-то изменение. Кой е за? Прекратете гласуването. 23 за, 2 против. Приема се. Десето изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Единодушно се приема 24-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 8 за, 16 против. 25-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 11 е оттеглено. Изменения от Комисията по развитие. Моля, гласувайте. Всъщност това отпада. Преминаваме към устно изменение 2. Господин Галгер, бихте ли обяснили за какво става дума? Това изменение е свързано с член 6 алинея Трета, с кадек правим това изменение, за да се определи срок от един месец да се даде отговор от страната, която извършва неустойчив риболов, защото ми се струва, че срок, който се предлага от комисията е твърде дълъг, доколкото разбирам, комисията е съгласна. Така, основно изменение второ. Кой е, е за, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 17 за, 8 против. Осно изменение трето. Господин Галгер. Това изменение се отнася до член 8 алинея 3 нов. Отново с Алан Кадек го внасяме. Комисията предлага да се позове на задължение комисията да направи, да отправи към съвета и парламента доклада, който се изготвя съгласно регламент 182. Благодаря, господин Галагер. И така, моля, гласувайте устно изменение 3. Прекратете гласуването. Приема се. 9.3. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 14 против, 9 за. 13 изменение. Включително устно изменение 4 в две части. Първа част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора част се отхвърля. Изменение 14. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 9.1. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение първо. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 16. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 18. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Гласуваме сега законодателното предложение с измененията. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се законодателната резолюция. Кой е за, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с единодушие. Благодаря и поздравления за господин Галегар. Това означава, че можем да постигнем съгласие на първо четене с съвета. Трябва да одобрим официално мандата за преговори на докладчика. Считаме, че такъв мандат е, е предоставен. Следваща точка е номер 12 от дневния ред. Възможности за риболов е, и финансово участие предвидени в споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз е, и Република Мозамбик. Госпожа Гарсия Яро има думата. Какво правим сега? Пердон, señor президенте. Bueno, pues... Извинете, господин председателю. Искам да се спра на разделението на правомощията на демокрацията. Аз трябва да гласувам Трябваше да се консултирам с много, да получа предложения. Получих предложения от Комисията по бюджета, Комисията по развитие. Има три въпроса, които искат да бъдат включени. Първият е, се отнася до спазване на устойчивостта от е, социална и екологична гледна точка както да бъдат предвидени човешките права, демократичните права, правата на работниците, трудовите права на екипажите също да бъдат отчитани, да се спазват техните договори, колективно договорени договори, техните заплати, в съответствие с изискванията на МОД, също да не се допуска дискриминация на базата на пол или раса. Парламентът, преди да изготви многогодишен план или протокол, трябва да отчита екологичната оценка на въздействието, както и мнението на специалисти в областта. В срок от две години Европейският парламент може да реши дали съветът и комисията са изпълнени нашите искания. Ние не само изготвяме споразумение което позволява Европейския съюз да сключва протоколи за риболов в водните пространства на трети страни. Но тук говорим и за ценности. Ако реформата бъде прокарана, ние ще можем да видим дали това се случва и дали се спазват изискванията на парламента. Това е процедура, за даване на съгласие от страна на парламента, да кажем само да или не на споразумението. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 18 за, 3 против. Приема се. Госпожа Родос. Още двама гласа се добавят, казва председателя. Така иначе е прието тази точка. Преминаваме сега към точка 16. Изменение на регламент на съвета 1185-2003 от примахването, за примахване на перките на кулите на борда на риболовните кораби. През януари 2012 комисията излезе с предложение Проведохме интересна дискусия по въпроса и днес е, ние ще разгледаме работния документ, изготвен от докладчика Петрал Невес. Давам ми незабавно думата. Председателят моля останалите да запазят е, тишина. Моля за тишина в залата, за да може госпожа Патрао да направи своето изложение, за да чуем какво казва. Благодаря, господин председателю. Работният документ Вие разполагате с него от известно време. И съм убедена, че сте имали доста време да се запознаете с него. Аз ще се спре на редица въпроси, ще се опитам да ги подредя, за да структурирам по-добре предложението ми. Надявам се, че ще мога да разчитам на вашето участие, за да можем да изготвим възможното най-добро предложение и което позволява да се постигне консенсус по тази толкова спорна тема. Сегашното предложение от Европейската комисия се отнася до забрана на примахването на перките на акулите на борда на кораби. Целта е да се премахне практиката на примахване на перките на акулите. Има също и съобщение на печата от страна на комисията по въпроса. През 2003 беше забранено примахването на перките в Европейския съюз. През 2003 в Европейския съюз. Но имаше доста изключения за примахването на перките на борда на кораби. През 2005 комисията потвърди, че няма такава практика вече. През 2011 обаче комисията каза, че има някои съмнения дали това е това но не е намерила доказателство, че се осъществява примахване на перките и междувременно също не е събрала такива доказателства. НПО-тата подкрепят предложението на комисията, но дори и те не могат да представят доказателства, че се извършва примахване на перките. Предвид на всичко това, това, за което говорим тук, виждате, че не е практиката на примахване на перките, защото няма доказателство за такава а, говорим в а, отговор на евентуални подозрения, че е възможно да има такова премахване на перките поради недостатъчния контрол. Ние се нуждаем обаче от факти. Фактите, с които разполагаме, с, в момента ни дават две възможности за действие. На първо място, комисията трябва да бъде последователна, да спазва принципите, да предприема мерки, които са научно обосновани. И тя трябва да спре или да оттегле това предложение, преди да е получила данни за наличието на такава практика. Ако действа само на базата на подозрения, които са безпочвени, това създава основен проблем. Ако този принцип на действие се разшири, това ще създаде проблеми. Подозренията са презумпции и нищо друго. Те изразяват просто някои несигурна, някакви идеи, несигурност, но няма никакво потвърждение за тези съмнения. Ние работим по реформата на опор. Разбираме, че тази реформа трябва да се базира на научни доказателства. Това се споделя от комисията. Бихме създали сериозен прецедент, ако се откажем от този принцип. Считам, че е напълно неоправдано да работим на базата на подозрения, съмнения. Аз предлагам първо да се спре временно това предложение. Освен това, няма и оценка на въздействието върху в социално-екологично отношение от комисията. Ние сме съгласни с комисията за това, че реформата на ОПОР трябва да отчита екологичните, социални и економически аспекти. Ние се нуждаем от оценка на социално-економическото въздействие. Аз вече представях първата възможност за действие, сега преминавам към втората възможност. А тя е да се опитаме да премахнем всякакви възможни съмнения. Проблемът, пред който сме изправени, е върху контрола, върху наблюдението на улавянето на акули. Няма достатъчен контрол, за да може да имаме доказателства, че няма практика на примахване на перките на акулите. Трябва да се опитаме да засилим проверките, контрола, да подобрим а, тези мерки. Какво можем да направим за подобряване на контрола? Това, което аз предлагам, да стане задължително едновременно да се разтоварва на сушата и а, трупа на кулата и перките, за да може да се направи връзка между двете. Нуждаем се също от контрол за всеки отделен случай, а не да се работи на базата на извадки и вземането на проби. как може да се реализира по-добрия контрол без финансиране от Европейския съюз. Корабособствениците трябва да плащат за сертификация пред официален орган, който да извършва контрола. Тази система е изпробвана. и а, показва, че могат да се събират между 8 и 10 е, хиляди долара на кораб за а, един курс. Освен това, може да има представител на а, определен от Европейската комисия, от НПО, на борда на кораба. за да се установи, че няма примахване на перките на борда на кораба. Освен това, трябва да се има предвид, че те са засегнати от предложението на комисията. Европейската флота не осъществява примахване на перките, защото това би било равносилно на економическо самоубийство за тях – в Европа се използва месото на акула, така че може спокойно да се е, разтоварва и това е економически рентабилно, защото килограм е, месо на акула струва доста е, висока цена. И така те ще могат да продават и перките. Всъщност, почти всички части на акулата могат да бъдат оползотворявани за различни цели. Европейската риболовна флота ще, може, ще бъде економически засегната от това предложение, ако то бъде одобрено, защото това ще доведе до огромни загуби за европейската флота. Трябва да се изчисляват загубите, свързани с с недостатъчния капацитет за замразяване на месо на, на борда. 33,7% намаляване на рентабилността се очаква. Близо 34% загуба означава това. 9,5 милиона евро годишно с загубите за португалската и испанска риболовни флотилии. Това са данни, които получаваме от сектора на рибарството. Ако комисията разполага с други данни, с удоволствие ще ги чуя, но би трябвало да ги получим много отдавна. Както казах, комисията изобщо не трябваше да прави това предложение за регламент, без да направи оценка на социално-економическото въздействие но има и трета възможност за действие, в допълнение към втората, да се намали броят на изключенията, които се прилагат към сега съществуващата забрана. Сегашното предложение на комисията сериозно ще засегне флотилията, която замразява на борда месото. ако се ограничи само до, до, този тип а, а, кораби, забраната ще намали и нуждата от а, контрол. Така ще може да се сведе до близо а, нула и подозрението за съществуване на практика за примахване на перките. 95% от а, улавените в европейски води хор, акули са голямата синя акула. Те са изключително а, продуктивни. 35 ембриона годишно, понякога дори могат да стигат до, до 80. Даните, които получаваме от ИКАТ и от други международни организации, като IUCN, показват, че ловенето на този е, вид е над е, максимално устойчивият е, улов и че това е вид, който може бързо да възстановява запасите си. Много учени казват, че имат добри отношения с корабособствениците и че имат възможност да са на борд на който желаят кораб по време на улва. И че по този начин събирате доста надежни данни, по-детайлни дори от тези, които се изискват да се събират от корабособствениците по закон. Често на борд на корабите също а, пътуват и наблюдатели. Трябва да поддържаме тези добри отношения между учените и собствениците на кораби, така ще получаваме повече данни за а, ловенето на кули. Не бива да се поставя а, под заплаха а, доброто сътрудничество между тях. Това, което предлагам, е да имам предвид, че не говорим за примахване на перките на акулите, а че трябва да наложим ограничения върху изключенията и а, такива изключения да се отнасят само до флотилията за замразена а, риба. Това да не се прави за всеки отделен случай, по-отделно Следва да имаме предвид огромните финансови загуби, които може да реализира риболовния флот в момент, когато извършваме реформа на опор, което ще доведе и до намаляване броя на рибарите. Благодаря. Шестима души поискаха да се изкажат. Всеки ще разполага с по две минути. Моля да бъдете кратки господин Арсенис. Благодаря, господин председател. Заедно с госпожа Петрал Невес ние работихме много добре. Срещнахме се многократно. Договорихме се да следваме здравия разум по време на това разискване, да следваме логиката, данните, а не да правим емоционални изказвания, за това ще изразя моето мнение предвид на всичко това, както съм го правил на предишни заседания. Работих много внимателно върху доклада, на който е предложен, заедно с моите сътрудници. Ние говорихме за отрицателния економически ефект и този аспект фигурира на видно място във втория работен документ, изготвен от докладчика. Не са представени от комисията доказателства за такъв сериозен економически ефект върху отрасъла във връзка с мерките, които се предлагат от комисията. Вторият въпрос е свързан с заплахата за хигиената. Ако бъдат запазени перките, Това означава, че не могат да се примахват вътрешностите не може да се маха главата, а те много бързо се развалят. Ако бъдат а, запазени перките там, където им е мястото, това няма да бъде засегнато. Uh, Ако частично бъдат премахнати перките, те могат да бъдат поставени непосредствено до трупа. Така ще се използва пространството. Освен това, ще бъде безопасно принасенето. Същото се отнася и за ефикасността, която се споменава в работния документ. Защото а, пригъването на перките не спестява чак толкова място. Сегашните процедури показват също, че е трудно да се извършва мониторинг, за да бъдат установени нарушенията. Още нещо. Ние не прилагаме нещо ново. Ние правим това, което лидерите, партньорите ни на пазара, на международните ни партньори правят като Тай... Тайланд, Австралия, Колумбия и други. Председателят. Бих искал да я разполагаме с повече време, но това не е така. Бих искал да кажа, че не съм съгласен с факта, че толкова много време дискутираме този проблем. Защото на мен ми е ясно. Или го приемаме, или не приемаме предложението на комисията. Аргументите на комисията са факти и те са ясни. Имаме полза, ако се приеме това предложение, защото по този начин ще може да се контролира състоянието на улова. И е по-лесно да използваме научния подход, Тоест, да знаем как можем да решим проблема. Освен това, ни помага да предприемем съвместни е, действия е, с трети страни, заедно с футилите на Европейския съюз по отношение премахване на перките на акулите. А от економична гледна точка, може би дори ще има и полза и печалба за е, а, отрасъла, защото по този начин се повишава и стойността на трупното месо. Разбирам какво прави докладчика по отношение на желанието да има още повече научен подход и да има по-критично отношение. Във всеки случай, важно е да продължим работата по това предложение, защото данните показват, че това е най-доброто решение. На второ място, все пак останалите държави, които се занимават с този улов, правят именно това. Тоест, по-лесно ще бъде да дадем пример на останалите държави, организации, а, относно това, че те трябва да подходят отговорно. Така че, според мен, разбирам, че има желание от страна на докладчика да намери компромисна позиция, но, имайки предвид положението, в което се намираме, струва ми се, че ще бъде още по-трудно, отколкото сега създавата се обстановка. Така че предложението е по-добро от предишните предложения на комисията. Значи аргументите са да подкрепим предложение, да се спре дерогацията. И това не означава, че трябва, разбира се, да увеличим контрола и съответно бюджета за контрол. Съгласен съм, трябва да имаме по-добър подход, основан на научните познания. Това е част от цялата реформа, но това не противоречи, според мен, на предложението, при положение, че ще имаме средства да увеличим и качеството на нашата дейност, ако приемем въпроса свързан с дерогация. Така че нека да продължим с гласуването и просто да приемем предложението на комисията. Разбирам предложението на докладчика, но според мен е по-лесно да подходим по другия начин. Благодаря, председателя. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Напълно съм съгласен с колегата че трябва да продължим работа и да приемем предложението на комисията. Съвета вече е изразил своето съгласие. Европейския съюз е наистина много голям играч в областта, участник в областта на улова на ако ли не можем да прилагаме по-низки стандарти, в сравнение, например, с други държави, Еквадор или Тайланд. Тайланд, например, е на път да изпълни решението по отношение на перките, които да остават прикрепени към акулите. Да, трябва да събираме и повече данни. Какви са разходите? Колко ще ни струва факта, че няма да има изхвърляне на акули? Как как можем да гарантираме, че конкретен брой перки съответстват на труповете на колите. Понякога е много трудно да се разбере дори какъв е въда, когато се премахне кожата, главата, перките, опашката на е, една риба. И държави като Канада, например, те имат 5% съответствие към а, изкормената част на а, колите при нас дори не става въпрос за съотношение с изкормени риби. Така че, както виждате, не можем да приемем да продължим сегашната практика, да искаме повече данни, когато вече имаме отговори. Докладчика предлага както тялото на колите, така и перките да се разтоварват на едно пристанище. Това, според мен, не е отговор нито на проблема, нито на желанието на отрасъла, защото те искат перките и телата да се разтоварват на различни пристанища. Тоест, компромиса на докладчика няма да удовлетворява никого. Така че, според нас, единственото решение е да са прикрепени към телата. Сеньора Фрага. Благодаря, госпожа Фрага. En lugar, por alguna eh, referencia que se ha hecho en las intervenciones eh, anteriores a mí. Първо, по отношение на предишното изказване. Мисля, че проблема за европейската флотилия е доста различна в сравнение с проблемите на другите. Когато става въпрос за кораби с а, замразена риба, тук става въпрос а, за едно нещо, а друго е когато говорим за кораби, превозващи незамразена риба. Не можем да сравняваме ябълките с портокалите, ако мога така да кажа. Проблемът е именно при флотилиите, които превозват замразена риба. Така че, да не сравняваме несравними аспекти от проблема. Говорим за контролът. Докладчикът обясни каква е ситуацията с съдовете, превозващи замразена риба. При разтоварване на едно и също пристанище по едно и също време на перките и телата на рибите. Е, корабособствениците са съгласни дори да имат е, не само тази практика, но и агенция, която да осъществява контрола, въпреки големите разходи. Ако отрасъл е съгласен да постъпи по този начин, следователно ще приеме економическите последици. Истинският проблем, според мен, е следния. Когато комисията подготвя едно предложение и разбира се, проблема с акулите е много деликатен, трябва тогава да се извърши коректна оценка на въздействието, включително включително с цяло економическото въздействие, а комисията не е изпълнила това свое задължение. Работим с отрасъла, с администрациите вече месеци наред, за да можем да установим економическото въздействие от тази мярка. Миналия път, когато комисията имаше свой представител тук, не можеха да кажат колко съдове ще бъдат повлияни от тази мярка, така че това е моята критика към Европейската комисия. Не може да продължава да работи така комисията в бъдеще. Когато имате споразумения, които е, трябва да бъдат извършени съвместно с администрацията, с отрасъла е, относно събирането на данните, комисията трябва да се възползва от възможността си да събере необходимите данни, за да направи поручването. Тази мярка в съответствие ли е с основните принципи на комисията, когато извършва социално-економическо въздействие? Благодаря. Господин Дейвис. има думата. Благодаря. Когато регламента преди няколко години бе прият, аз тогава исках заедно, предлагах заедно да се а, разтоварват и перките, и а, кулите. Тогава комисията отхвърли това мое предложение, а сега няколко години по-късно комисията прави същото предложение, а пък ние ги питаме защо го правят ми, защото очевидно имат подозрение, че добрите практики, за които ние призовавахме а, преди години, всъщност. А, не са достатъчно а, добри. Сега те искат да се позоват на нашето на практика предложение. И, а, разбира се, ако Имам нужда от помощ. Мария, ще се обърна към вас, защото вие удивително умеете да отстоявате позиции, да изграждате аргументи там, където трудно могат да се изградят. Ето, например, нужни са данни, трябва да имаме предпазна процедура. Вие казвате сега по същия начин трябва да съберем нужните данни, за да можем да изградим обосновката си по отношение на комисията и предложението. А какво се случва по света? Ами, по света флотилите разтоварват перките и телата на акулите едновременно. А пък нас, при нас остава едно подозрение, една тревога, че има пропуски в правилата и някой се възползва от тях. Една препратка сега към доклада на а, нашия докладчик. Мнозинството шарки, а, мнозинството акули, извинявайте, се разтоварват на пристанища в тропическите райони, където температурата е висока и хигиенните условия не са удовлетворителни. Добре, вероятно е така. Вероятно няма нужните условия по тези пристанище, но, но те дали пък имат а, условия за събиране на данни? Аз лично се съмнявам в това. Благодаря. Господин Стевенсън има думата. Благодаря. Трябва да кажа на Мария, че тя вложи прекрасни, огромни усилия да се свърже с всички нас непрекъснато, да ни осведомява. Благодаря ви за тези усилия. Но тук става въпрос за голямата синя акула. 80% представлява тя от улова в европейски води. Но както виждате, Международния съюз за опазване на природната среда е, сочи данни, че е уязвим този вид. и комисията трябва да провери това. Акулата мако, която представлява 10%, също следователно а, аз виждам обаче цели пирамиди разтоварени а, кули, синя кула, акула мако по нашите пазари. И те на практика се разтоварват цели с перките и не виждам проблем. Вие засегнахте проблема, свързан с големите съдове, с замразена риба, но аз питам колко лицензии тук, за колко лицензии става въпрос. И миналия път, когато имахме е, подобен дебат, мисля, че комисията ни каза, че става въпрос за над 120 е, разрешителни по отношение на искане за дерогации от сега съществуващия регламент. Очевидно, подозренията е, са още повече, когато става въпрос за толкова много дерогации за да могат да се заобикалят различните мерки за контрол. Трябва да има спазване на правилата в Европейския съюз, но най-лесният начин е да не се увеличава бремето върху държавите членки, включително по отношение на парките на акулите. Аз съм за предложението на комисията. Благодаря, председателя, благодаря. Сега госпожа Петрал има думата. Благодаря, господин председателю. В самото начало казах, че трябва да водим обективен диалог, спокоен. Наистина, бих искал малко по-сериозен да е нашия дебат. Защо? Защото някои от изявленията, които чух тук в залата, просто биват отхвърлени от фактите. Затова казвам, че дебата не е изцяло е, основателен. Първо, казвате, че не можем да искаме повече данни от тези, с които разполагаме. Ние винаги имаме нужда обаче от повече данни. И всички непрекъснато това повтарят. Трябват ни повече данни. Трябва да разберем а, какво точно се случва. Имаме някаква информация, но ни трябва повече. Не можем да кажем, че няма нужда да я събираме повече данни и да искаме повече данни. Можем. Можем да изискаме анализ за социално-економическото въздействие, но това е приготвено. Решенията, които взимаме тук в комисията, ще имат своето въздействие върху околната среда, върху социалната и върху економическата. И това е и нашия ангажимент, навлизайки на следващия етап в реформата. Ние изискваме да бъдат обхванати и трите аспекта. Когато хората казват, че тук става въпрос за разходи, ами аз предложих две решения, които няма да доведат до допълнителни разходи за Европейския съюз. И тези две предложения показват, че не се налага да се правят допълнителни разходи. А вие казвате, че отрасъла няма да се съгласи, промишлеността няма да се съгласи. Ами не е вярно. Ние се свързахме с представителите на отрасъла и те се опитват да намерят начини за по-интензивни форми на контрол и проверки. Това искат те. Но никой не показва, няма доказателство по отношение премахване перките на кулите. Ние просто работим с някакви подозрения, а не с доказателствен материал. Защо тогава искаме да се увеличават проверките? Говорите за разходи. Аз направих е, две предложения за увеличаване на контрола без допълнителни разходи. Някои форми вече са проверени на този контрол – например, с а, а, синия тон, червения тон, синьоперстия. Е, Някои колеги наистина абсолютно не приемат предложенията, които правя пред вас. Всеки трябва да вложи усилие за намиране на разрешение, което да отговаря на проблема. Няма лесни решения. Ако някой може да намери по-просто решение, е, просто това според мен е само призив да не си свършим работата. Предложих ви два варианта, които проистичат от проверки, правени по конкретни случаи със съдове на флотилията – а именно, че комисията трябва да определи наблюдатели, които да бъдат на борда на корабите и пак от НПО-та и пак ми казвате, че тук става въпрос допълнителни разходи. Ми не го разбирам това нещо. Казвате, че флотилиите ще имат още повече ползи от предложението на комисията. Ама не е така. Показах ви изчисленията. 9,5 милиона загуби на съд годишно. Имате ли други данни, други разчети? Моля ви, покажете ми ги. Искам да видя числата. Тогава ще работя и с вашите данни, ако имате такива. Ако предлагате нови решения, нови възможности за разрешение, това ще бъде чудесно, но много ви моля, анализирайте моите предложения, които според мен ще решат проблемите. Повече проверки, по-резултатен контрол в пристанища европейски и неевропейски, без допълнителни проверки а, увеличение на разходите. Мож... Вие казвате, че не можем да го направим. Не можем да установим съотношение между перките и а, акулите. А, добре де, но представителите на отрасъла са съгласни да има наблюдатели на борда на кораба, да следят какво се случва. Трябва да подходим внимателно. Говорите за загуби от 10%. Господин председателю, казвате, че няма въздействие върху отрасъла. Не е вярно. Има доказателства. Аз нямам с други, обаче е, емпирични доказателства, които да са в противовес на предложението, което аз правя. По отношение на мониторинга, представих предложение за е, преодоляване на е, пропуските, недостатъците, за да може наистина да има по-добри проверки без допълнително увеличаване на разходите, без създаване на допълнителни проблеми. От дебата обаче разбирам, че не се прави разлика между флотилиите с замразена и с прясна риба трябва да има изключение само за флотилиите с риба Риба, разтоварванията в град Виго няма да бъдат покрити от дерогации в никакъв случай. Разбира се, по отношение на броя на разрешителните, отново те се намаляват много, защото става въпрос за замразената риба и флотилиите, съдовете с е, замразена риба. Господин Дейвис каза, че мога да стана добър адвокат. Ами ще си помисля, ако, реша да се смена е, професията. Но принципа на предприятието предпазност не, ням, няма да ни помогне тук. Значи ние можем да се възпрем от действие, ако няма достатъчно данни и информация. Това е принципа, на който е залегнал в подобна клауза. А, но ние трябва да отговорим на целите, а, които са насочени към опазване и на околната среда не можем да си позволим да изчерпваме рибните запаси, ако нямаме данни. Обаче тук имаме данни за синята акула, която представлява 90% от улова на акулите. Има много повече ембриони, много по-биологично резистентен е този вид. Резервите са в Атлантическия океан, устойчиви са запасите и а, се позовавам на коментарите на Международния съюз за опазване на природата. Цитирам данните на, от ИКАТ, от Международния съюз за опазване на природата и моделите, които използва този международен съюз, не са подходящи за пелагичните видове. Това са аргументи. Предпочитаме да работим с а, данните на ICAT, поне така казват учените, защото някои от моделите на Международния съюз не са подходящи за някои видове, особено с а, колите. Така че, имайки предвид разликата между Тихия океан, Атлантически океан и видовете в тях, трябва да отчетем тези аргументи.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 Obrigada. Благодаря. Благодаря, госпожа Патрао. сега давам думата на комисията, ако имате коментари. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да се изкажа възможно най-кратко. Нека първо да коментирам няколко от нещата, които бяха казани и за оценката на въздействието, направено от комисията и за проучванията, възоснова на които комисията основава своето предложение. Няколко месеца текоха отворените консултации, получихме много ценна информация – включително и от съответния отрасъл в Испания и Португалия. Получихме много цифри, получихме много а, писма, но не сме получили цифрите, които бяха споменати и днес, са именно а, онези цифри за а, загубите. И така. Тези цифри ги нямахме. Що се отнася до прясната риба спрямо замразената и а, корабите, които карат замразена спрямо тези, които карат прясна риба, а, в последно време а, основно хладилните кораби получават разрешителни. Така че дори да се ограничат разрешителните само до тях, няма да се променят много нещата, защото корабите, които ловуват акули и ги доставят в прясно състояние, не се интересуват от тези разрешителни. Що се отнася до контрола? Всички ние сме съгласни, че контролът трябва да бъде затегнат. Най-простият и ефтин контрол – се осъществява, ако перките се оставят на рибата, е, на кулата. Това би било за нас идеалното решение. Тогава се изисква много по-малко време и много по-малка експертиза, е, е, много по-малки експертни познания о контролиращите. С това приключвам. Благодаря, казва председателят. Преминаваме към следващата точка от дневния ред – от която първата част ще бъде обсъдена при закрити врата, а след това за последните 10-15 минути отново дискусията ще бъде публично достояние. Знаете кои имат право да останат в залата. Това са депутатите, съветниците и секретарията. Надявам се, че ще напуснат всички останали ще напуснат залата, възможно най-